за финансовата 2011 година. по именно гласуване. Докладчика иска да вземе думата. Wysoka Izbo, pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat tego budżetu korygującego, a do... Позволявам се да взема думата, защото не сме водили дебата. Това е много важен въпрос, касаещ финансирането на единността на Съюза, свързан в сфера, в сферата на миграцията. Колеги, искам да ви приканя да подкрепите този документ, тъй като той е много важен във връзка с финансирането на Европейския съюз. Благодаря. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Благодаря ви, госпожа Яджиевска. Втория доклад, госпожа Матера, за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Следващия доклад, госпожа Матера, отново Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Заявление на Ансберг и Дюселдорф, автомобилостроение, Германия. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Третия доклад на госпожа Матера. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Роде от Португалия. По гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Благодаря на госпожа Матера за трите доклада господин Морейра. Доклад. Относно тарифите и търговията с Аржентина. За, против, въздържали се, приема се. Друг доклад на господин Морейра. Размяна на писма между Европейския съюз и Австралия. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И третия доклад на господин Морейра за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря и господин Морейра за трите доклада. Минаваме към доклада на госпожа Вортман Кол. Надзор върху състоянието на бюджета, координация на економическите политики. Изменение номер 13. Поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Poddaję, poddaję под głosowanie w ten sposób zmienioną. Сега гласуваме документа с изменението на комисията. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме проекта законодателната резолюция. По именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви и поздравления. Поздравявам докладчика Вортман Кол. Следващия доклад госпожа Голард. Kolejne sprawozdanie pani Goulard Справи... Следващия доклад, госпожа Голар. Мерките за ефективно прилагане на бюджетното наблюдение. Комисията иска да вземе отношение по въпроса за бюджетния надзор в еврозоната. Заповядайте. Благодаря, уважаеми депутати мога да ви потвърдя, че декларацията на комисията правилно е отразена в изменение 11. Но тъй като това е много важно изявление, искам да ви го прочета, за да съм сигурен. Преди края на 2011 комисията възнамерява да внесе доклад в парламента и в съвета за създаването на система за общо имитиране на европейски държавни облигации, евроценни книжа с механизма на колективна отговорност по силата на договора с цел ефективно прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната. Тези евроценни книжа ще имат за цел да засилят фискалната дисциплина и да повишат стабилността в еврозоната – както на пазара, така и чрез използването на увеличената ликвидност, за да могат държавите членки да се, използват, да се възползват най-добри стандарти без засегнати от високи лихвени проценти. По целесообразност доклада може да бъде предложен от законодателни предложения. В контекста на първия доклад в парламента и съвета по приложението на този регламент, как се предвижда по член 8а, комисията възнамерява да преразгледа действието на механизма за финансова стабилност и инструмента за финансова стабилизация за срока на който е обхванат от доклада. В доклада ще се обърне внимание на приноса на този механизъм за финансовата стабилност в Съюза като цяло, налагането на бюджетна дисциплина в държавите членки и подобряването на економическото управление и координацията на общо европейско ниво. Ще се извърши оценка на ефик... ефикасността на институционалният режим, в който попада изпълнението на механизма ще се направи оценка на евентуалните ползи по линия на ефикасност, ефективност и отчетност на различните институционални схеми. Благодаря. Благодаря ви, господин Оли Рен. Сега да гласуваме изменение 10 по именно гласуване. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. Гласуваме предложението на комисията с измененията. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме законодателна резолюция. Изменение 11. Който е за да гласува, който е против. Въздържали се, приема се. Сега гласуваме законодателното предложение с промените. Моля, гласувайте. Всички ни гласуваха. Край на гласуването.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 sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej. А сега ще гласуваме за мерки по прилагане с оглед справяне с прекомерният е, макроекономически дисбаланс в зоната. Четвърто изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А сега измененото предложение на Европейската комисия. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А сега законодателното предложение гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Престановете гласуването. Приема се. Поздравление за господин Хаглунд. А сега стигаме до докладът на Елиза Ферейра. Предотвратяване и коригиране на макроекономическите дисбаланси. Докладчика е поискала думата. А, имате думата. А, комисарът, извинявайте, ще разясни. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа депутати. Искам да направя следното изявление от името на Европейската комисия. Комисията приветства приемането на регламент за предотвратяване и коригиране на макроекономическите дисбаланси. Регламентът признава голямото значение и неотложност на факта, че съществуват големи разлики между отделните страни и като се имат предвид от необходимите мерки за коригиране на тези дисбаланси, е необходимо да се вземат политически мерки. Особено като се имат предвид страните, които имат огромен дефицит по текущата си сметка. Признава се също така, че страни, които имат голям дефицит, голям ими излишъци по текущата си сметка, трябва да се опитват да е, намерят мерки за укрепване на вътрешното търсене и потенциалът за растеж. При прилагането на регламента комисията е решена твърдо да се придържа към този подход, така че макроекономическият надзор да обхване и страните с дефицит, и за страните с излишък по текущата си сметка като се вземе предвид неотлъжността на политическите мерки за коригиране на тези дисбаланси. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега гласуваме. Трето изменение. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието. А сега предложението на, измен... на Европейската комисия, заедно с изменението, гласуваме го електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приемато. И сега стигаме до законодателното предложение – Четвърто изменение, които са за, молят, гласувайте вдигане на ръка, против, въздържали се, прието. А сега законодателното предложение, заедно с приетото изменение, гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравявам Елиса Ферера а, и, и благодаря. Сега докладът на Диого Фейл. Прилагане на процедура при прекомерен дефицит. Седмо изменение. Начало на гласуването. Гласуваме електронно по седмо изменение. Всички ли гласуваха? Края на гласуването. Приема се. И сега предложението на Европейската комисия с изменението. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме за Законодателната резолюция. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Благодаря. Прекратете гласуването. И резултатът а, приема се. Поздравявам господин Фео. А сега стигаме до докладът на Вики Форд изисквания, приложими за бюджетните рамки на държавите членки, комисията ще направи изявление по този доклад. Имате думата, господин комисар. Ето изявлението, прието от комисията. Комисията припомня своят ангажимент да гарантира, защото страните да създават корелационни таблици, в които се показва какви мерки са приели за изпълнение на директивите на комисията и как те са транспонирани в националното законодателство. Целта на тези корелационни таблици е по-добра законодателна дейност и да се подпомогне уеднаквяването на националните правила с изискването на Европейския съюз. Отбелязваме липсата на подкрепа за предложението, включително на директивата на съвета за бюджетни рамки, предназначени за въвеждането, задължителното въвеждане на корелационни таблици. В дух на компромис, следователно, и за да гарантира незабавното приемане на предложението, комисията приема да не се изисква задължителност за въвеждането на тези корелационни таблици, а само да бъдат приканени страните да ги въведат. Този компромис по този въпрос обаче не трябва да бъде разглеждан като прецедент. Ние ще продължим да работим, за да стигнем до единодушно решение с съвета и с парламента по този хоризонтален въпрос. Благодаря, господин комисар. А сега ще пристъпим към гласуването. Изменения трето до пето. Кои са за? Против? Въздържали се? Приемат се. А сега законодателното предложение с изменението Гласувахте ли всички? Гласуваме електронно. Прекратете гласуването. И то е прието. Благодаря и поздравление за Вики Дами и господа, а, Приключихме гласуването по пакетът от 6 законодателни предложения. Поздравлявам Комисията по економическите въпроси и всички комисии, които са приели становища по докладите, по които току-що гласувахме. Те са работили отлично. Поздравявам ги най-сърдечно. Поздравявам всички дами и господа, почитаеми дами и господа депутати за тяхната работа по този законодателен пакет. А сега продължаваме е, с предложение за резолюции относно сексуалната ориентация и половата идентичност. По първи параглав гласуваме. Кой е за? Гласуваме с вдигане на ръка. Против? Въздържали се? Приема се. 12-то изменение. Кой е за? Кой е против? Мисля, че трябва да гласуваме с картите начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 18-то изменение за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. 19-то изменение за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Осми абзац. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девети абзац. Гласуваме го на две части по първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. По втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по 20-то изменение електронно, за да направим проверка. По 20-то изменение гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и резултатът то е отхвърлено. Сега три идентични изменения. 2, 7 и 14. Кои са за? Против? Още един път ще проверим с картите. Гласуваме по тези три изменения. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването и резултатът, измененията са приети. Моля, дигайте по-ясно ръка, защото иначе не мога да разбера как гласувате. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 3, 9 и 16. Те са идентични. Кой е за? Против? Ще проверим. Гласуваме електронно по 3, 3 9 и 16. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Приети. Сега изменение 4 8 и 15. Те са също така идентични. А, кои са за, кои са против. Ще проверим а, електронно по тези три изменения. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Значи 4, 8 и 15 са приети. 11 изменение за против въздържали се приема се 21 за против въздържали се приема се Добре, ще проверим и с системата за гласуване. Моля, гласувайте. Изменение 21. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 12 точка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. За. Против Въздържали се. Приема се. Три идентични изменения. 6, 10 и 17. Който е за. Против. Въздържали се. Приема се. Тринайсто. За. Против въздържали се, приема се. Буква Б от преамбюла. 13. Още веднъж да проверим. 13. Моля, гласувайте. Електронен режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Буква Б от преембюла за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, Ще проверим чрез системата електронен режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. С ясно мнозинство. Сега ще гласуваме общо законодателно предложение. Поименно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. С това приключваме гласуването и преминаваме към обяснението на вода. Pasamos a las explicaciones de voto sobre... Минаваме към обясненията на вота по доклада на госпожа Вортман Кол. Бюджетен надзор. Думата има госпожа Манеско. Господин председател, гласувах за